Утре последната точка на дневния ред е засилване на новаторството и технологическо развитие в бъдещето управление на фермите в Европейския съюз. Докладчик е, господин Халтман има думата за 4 минути. Госпожо председател, колеги, господин комисар, винаги говорим за проблеми, но от е, политиката е тази, която ги причинява. Имаме доста възможности, които са на разположение на фермерите и те искат да се възползват от тях. Именно на това е посветен моя доклад. Искам да благодаря на комисията за това, че набляга на многообразието, на водните ресурси, както и на някои други въпроси. Ние сме изправени пред нови предизвикателства. Ние можем да се справим с тях в селското стопанство, благодарение на новаторството и по този начин да произвеждаме по-добри храни, по-разнообразни храни. Аз се гордея, че имаме подобни възможности. Фермерите заслужават нашата подкрепа изцяло. Ние искаме да се влагат по-малко пестициди в производството, да се произвеждат сълскостопански продукти при използването по-скоро на естествени торове, да се държи сметка за околната среда. Трябва да дадем възможност на селските стопани да направят всичко това и да отворим вратите за навлизане на новаторството в сектора на селското стопанство. Потенциалът на селското стопанство не е изцяло оползотворен. Фермерите могат да направят много повече от това, което правят към момента, но те трябва да разполагат с пространството, което им е необходимо за това, без да са изправени пред пречки. Що се отнася до използването на нови технологии. Ние трябва да видим по какъв начин можем да постигнем поставените цели и да адаптираме новаторските решения към нуждите на селското стопанство. Ние говорим за реален принос на селските стопани към околната среда и към всички нас – но за целта те трябва да имат възможност да се адаптират, да възприемат нови методи на производство. Селското стопанство може да има ефект върху економиката като цяло, като същевременно опазва околната среда и допринася за по-доброто економическо развитие като цяло. Освен това, можем да използваме интегрирано земеделие, за да се намалят емисиите на СО2. Мисля, че посланието ни е ясно. Бъдещето на селското стопанство е тук. Не трябва да допускаме изоставане. Този отрасъл трябва да работи тясно с нас. Трябва да имаме предвид всички тези възможности. Те са заложени в доклада ми, който се надявам да получи вашата подкрепа утре. Така ще дадем е нужната подкрепа и на селските стопани, за да се подобри селското стопанство в интерес на всички нас. По процедурата на спонтанни изказвания има седем записали се. Първо, госпожа Марията Петър има думата. Госпожо председател, Прилагането на ОСП и производството на висококачествени хранителни продукти за европейските потребители зависи включително от е, иновациите в е, селското стопанство. Технологичните наведения са много важни, но не бива да забравяме и иновациите в е, финансирането и методите на управление. Всички тези иновации са много важни за гарантиране продоволствена сигурност в Европейския съюз. Благодаря на докладчика, че взе предвид моите изменения, които поставят акцента върху малките и средни селски и семейни селски стопанства, които допринасят за високо качество на производство на храни и опазване на националното природно и културно наследство. В сравнение с това, което се случва на други континенти, тук в Европейския съюз се съоточаваме върху потребителя и това се подчертава и чрез високата добавена стоеност на нашите скоспански продукти и на световните пазари. И бих искала тази взаимовръзка между потребители и производителите продължава да съществува. A inovação, a inovação na agricultura exige suficiente Благодаря. Новаторството е важно за развитието, а то е важно за намиране на решения. Трябват ни новаторски решения, като например прецизното земеделие. То е, необходимо ни е тук съответното финансиране, за да може съсланските предприятия да бъдат, да инвестират в иновации. Е, в е, е, области, където селско е особено важно и осигурява заетост. Всичко това трябва да се разглежда и в контекста на изменените в климата. Трябват ни много ресурси, а един от източите са технологичните решения. Трябва да променим традиционното виждане за нещата. Селските стопани трябва да бъдат основен партньор и при, и при приложение на новаторските решения и при е, реформите. Модернизирането на селското стопанство е единственият отговор, който можем да дадем на американския начин на производство. Някои се опитват е, да ни наложат именно този модел чрез е, споразумението от ТИТИП. А той има успех е, само за големите производители и техните лобита, но е катастрофално за бъдещите поколения, за околната среда, както и е катастрофално за милионите фермери в Европа, които работиха усърдно, за да реорганизират своето производство. И ние трябва да защитим европейското наследство. Не можем да подкрепим това, което се предлага в ТИТИП защото многонационалните компании в Америка и Европейския съюз стигат до крайности. Не бива да допускаме разкъсване на цялата фермерска тъкан в Европа. Това е катастрофа за всички нас. Господин Селимович, благодаря ви. Инновациите продължават да са сред приоритетите ни за преодоляване на огромните предизвикателства, под които са изправени нашите фермери, именно измененията в климата, засиленото търсене на хранителни продукти. Всичко това изисква от нас насърчаване на иновациите в сектор стопанство с цел увеличаване посетителността и устойчивостта на сектора. Или казвам с други думи, сега стопанските производители трябва да произвеждат повече с по-малко средства за бъдеще. Едновременно с това обаче към момента европейските стопански производители сравнително малко използват новите технологични решения. Ето защо предизвикателството пред нас, господин комисар, е да подкрепим прехвърлянето на знания от научните среди към фермерите. Трябва също така да се осъвремени по съответният начин релевантното законодателство и да се създадат нови инициативи, които да могат да се възползват за стопански производители. Скъпи колеги, фермите в днешно време имат много малко общо с фермите от 50-те години и ако успеем да си свършим работата както трябва, фермите след 50 години ще имат много малко общо с днешните ферми. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има господин Себастия. Благодаря наистина, госпожо председател. Тук говорим за иновациите, които са от решаващо панство, Това е, е още един опит да се помогне на сектора да преодолее, да преживее кризата. Е, сега анализираме политиката, прияте от Европейската комисия. Е, перспективите е, са ясни и аз благодаря на докладчика, че изтъква точно това. Устойчивото развитие и иноваторството не са е, врагове, не са ние би трябвало да се е, е, да оставим на заден план е, и да се откажем от нашата привързаност към химическите продукти и да се върнем към традиционните методи на селско стопа, на земеделие. Целенасочени научни изследвания към, с цел устойчиво селско стопанство и гарантиране на устойчиви, трайни е, фактори, трябва максимално да използваме това, което природата ни предлага. Господин. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм, че новаторските техники в е, селското стопанство са от важно значение Нуждаем се от своевременна информация от страна на Европейската комисия, за да не се настрои общественото мнение срещу проекта. Необходимо е да се създадат по-добри връзки между научните изследвания и практиката. Както в случая с глифозата, в Европейския парламент, как да се замени глифозатите. Но много хора не са запознати с наличната информация по въпроса. Затова аз предлагам Европейската комисия да обърне по-голямо внимание на разпространяване на информация за новаторството. Господин Капуто има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ефикасното и иновативно селско стопанство е от съществено значение, за да се гарантира устойчивост на предприятията в отрасла. Моделното селско стопанство обаче не зависи само от производството на стоки трябва да се обсъждат и нови методи, като пряко снабдяване на потребителите с автоматични продукти или съчетаване на, на земеделска дейност с екологичен туризъм. Съгласен съм и с необходимостта да се насърчи прецизното замеделие, чрез което ще може по-близо да се контролират процесите на подглеждане на растенията или на животните на всеки един етап. Съступанството в Европейския съюз би трябвало да се модернизира. По този начин ще може да привлечем повече млади хора към сектора и затова смятам, че трябва да се направи всичко възможно за насърчаване на модернизацията на отрасла. Благодаря ви. С това приключваме спонтанните изказвания и думата има комисаря Хокън. Uh, Благодаря. Благодаря на докладчика за представяне на този доклад и за това, че набляга на новаторството и економическо развитие е, в е, управлението на селското стопанство бъдеще. Преди са разговори с докладчика, аз е, долових неговия особен интерес в, за от необходимостта да се подмогне селското стопанство. Предизвикателства този сектор са такива, че е, новаторството е значение. Наистина, защо е толкова важна, са толкова важни иновациите? Те дават възможност да се разработят нови продукти, нови методи на, на производство, нови услуги, за да се отговори на предизвикателства като промяна, изменения в е, е, климата и други екологични и социологични проблеми, както и въпроси с конкуренцията. Трябва да гарантираме сигурност на хранителните сигурни доставки и разбира се по-устойчиво производство на храни. Докладчика набляга много е, е, уместно на значението на основните фактори и е, какво е необходимо да прави комисията в тази връзка. Например, управ... Е, системи, които се основават върху управление с е, е с е, информационно-технологични системи, антимикробни в борбата с а, а, е, е, заразите. Е, комисията е, готова да решава всички тези въпроси, така че необходимото ниво от интервенция на меса на местно и регионално равнище ще е от решаващо значение. Иновациите, иновациите са, са предпоставка за този процес. Да как, е, е, какво е място на иновациите в е, сегашния политически микс? Нашите мерките, които сме набелязали в Хоризонт 2020, именно подпомагат и подкрепят новаторството. И по-голямата помощ за селското стопанство и селско и горско стопанство ще са свързани с е, е, въпроси, свързани с устойчивото развитие на селското е, морската среда, аквакултурите. Съответната част от политиката в Хоризонт 2020 е, е, отразява много от въпросите, които са засегнати в доклада. Програмите, работните програми за 16-17, е, в тях ще видите, че Хоризонт 2020 обхваща най-големите научно-изследователски проекти, близо 20 милиарда евро до 2020 година. 3,7 милиарда са отделени за съответните рубрики е, това са съвместно споделени е, теми на генерален директор по е, новаторство и дирекция бюджети четири години от дейността на Хоризонт 2020 вече са програмирани от 14 до 17. Става дума за бюджет от 60, 160 милиона евро, които ще отидат за проекти. 22 ще започват в следващите няколко месеца. Последните три години от Хоризонт 2020 е, бяха програмирани до септември 2017 година. Програмите за стопанско развитие от тях 92 подкрепят е, съответните действия в програмния период и очакваме пилотните проекти да бъдат е, изпълнени в 24 държави членки. Е, един от проблемите е фрагментираното изпълнение на тези проекти в е, програмите за стопанско развитие е, но благодарение на субсидиарността и екологичната политика ние можем да стигнем до всяко къче на Европа със съответните проекти, защото индивидуалният подход е решаващ това отношение и трябва да видим по какъв начин може да подобрим тази политика. Миналата седмица, когато бях на, е, присъствах на неформалното заседание на министри на селско стопанство на Европейския е, свет, е, посетихме изложба е, на хранителни е, продукти в Айнховен. И наистина имаше много е, вълнуващи примери на, от този бранш всъщност е, там можахме да видим на практика изпълнени много от пожеланията, които изказахте днес тук. Трябва просто да си даваме сметка е, колко важни са всички тези въпроси, които поставихте вие днес е, и как добре са отразени те в доклада. Благодаря, господин комисар, скъпи колеги.